Good morning. Uh, Добро утро. Казвам се Анна Гомеш, първи заместник председател на подкомисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент. От името на подкомисията искам да ви приветствам добре дошли на това съвместно заседание, по-конкретно от членовете от националните парламенти и от парламентарната асамблея. Искам да благодаря и на нашите лектори, доктор Хамилтън, Заборовски и Антони. Надяваме се, че те ще ни предоставят достатъчно храна за размисъл и за дебат. Ще се опитаме да разсъждаваме по бъдещите перспективи за трансатлантическото споразумение. Заседанието е организирано от подкомисията по сигурност и отбрана и парламентарната асамблея на НАТО, заедно с делегацията на Европейския съюз за взаимоотношения с, с парламентарната асамблея на НАТО. Преводът е на всички езици, а, с изключение на 7-8. Заседанието ще се предава по интернет, за да могат гражданите, ако желаят да следят на живо нашия дебат от вебсайта на парламента, от името на делегацията на Европейския парламент за взаимоотношения с Парламентарната асамблея на НАТО. Ние приветстваме посланието на Джон Танан, новоизбрания председател на Парламентарната асамблея, изпратено в края на годината във Валенсия от тогавашният новоизбран президент послание, в което даде висока оценка на парламентарната асамблея и нейните бъдещи задачи. Бихме искали и засилен парламентарен контрол върху дейностите и смятаме, че парламентарната асамблея би трябвало да осъществява контрол върху дейността ние отдаваме голямо значение на НАТО като гарант на сигурността и стабилността в Европа. Току-що утвърдихме първия доклад на парламента за взаимоотношенията между НАТО и Европейския съюз. Това е доклада Ватанен, който приехме на 19 февруари. След сключването през 2003 година на, на рамково споразумение изградихме едно сътрудничество, което има добри традиции. Имаме решения Берлин Плюс, които използват способностите на НАТО, обхваща достъпа на, до планирането на НАТО и командните структури. Ние смятаме, че тези решения трябва и възможности трябва да се използват в интерес на сътрудничеството. Смятаме, че НАТО и Европейския съюз трябва да развиват по-интензивно партньорство, като отчитат развитието на, поли... на обща политика, на европейска политика за сигурност и отбрана. Европейския парламент прие резолюция, в която препоръчва взаимоотношенията между НАТО и Европейския съюз – да се развива, като се зачитат независимостта на двете страни. И това е основната теза в доклада на Ватане. Ние вярваме, че истинското сътрудничество е необходимо в Косово и Афганистан. Ето защо ние не можем да не призовем техническото споразумение между НАТО и Европейския съюз да бъде сключено максимално бързо в интерес на успеха на нашите мисии и операции в, мис... в Косово и Афганистан и в интерес на сигурността а, на служителите а, на Европейския съюз в тези места. През 2009 година няколко събития ще повлияят върху трансатлантическите отношения, особено от гледна точка на взаимоотношенията Европейски съюз, НАТО и Съединените щати. Сред тях са новото правителство на САЩ, заседание, тържественото създание по повод 60-та годишна НАТО в Кел и Страсбург, задълбочаването на отношенията на сигурност между Европейския съюз и Съединените щати, Лисабонския договор – търс... търсенето на разделение на задължения между НАТО и Европейския съюз. И не на последно място, бъдещето на ракетния щит в Европа, иранската ядрена програма и най-сетне ролята на Русия в архитектурата на сигурността. Всички тези събития и тенденции ще се осъществяват в контекста на сериозна криза, която ще окаже допълнителен натиск в двете страни на Атлантика и ще постави, ще а, затрудни и ще ни затрудни с оглед на бездруго недостатъчните ресурси. Наскоро в Европейския парламент взехме смели решения в тази област. Приехме заедно с съвета директива за е, военни, отбранителни и военни доставки, с която ще се отвори нашия отбранителен пазар. Надяваме се, че нашите колеги в Съединените щати ще направят същото и ще сложат ще отменят закона за купувай американско и ще се реши проблемът с доставките, с обществената поръчка за самолети цистерни. Европейския съюз наскоро направи сериозна крачка напред и предвиди задължителна сила за кодекса си за уражен износ. Бихме искали страните от Европейския съюз да играят водеща роля а, при създаването на договор за уражейна търговия. На, в заключение, измерението Европейска политика за сигурност и отбрана може да спомогне за разпределяне на задълженията между съюзниците. Сигурността и отбраната трябва да бъдат важна част от взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати. Ето защо ние приветстваме засиления интерес на Съединените щати към Европейската сигурност и отбрана, така както личи в мисията ЮЛЕКС в Косово или ЮКОР. Този интерес ще създаде основата за истински отбранителни взаимоотношения между Европейския съюз и САЩ, без да подкопават устоите на НАТО. Сега ще дам думата на своя сънародник и другар от Социалистическата партия. Жулио Миранда Каля, председател на Комисията по отбрана и сигурност на НАТО. Благодаря. Анмари, мисля, че можем да си говорим само на португалски. Скъпи колеги, искам да ви приветствам с добре дошли на Парламентарната асамблея на НАТО. Искам да благодаря и на парламента, че е съорганизатор на това заседание. Парл... Асамблеята на НАТО се сътрудничи много добре с парламента през годините, най-вече с активното участие на делегацията за взаимоотношенията с парламентарната асамблея на НАТО. Мария винаги е на лице. Също провеждат се и редовни съвместни заседания с подкомисията по сигурност и отбрана. Надявам се, че доброто ни сътрудничество на парламентарно равнище ще послужи за модел на взаимоотношения между НАТО и Европейския съюз в общ план. Искам да благодаря и на лекторите, че са тук днес. Очаквам да чуя техните речи. Искам накратко да представя и колегите си от Парламентарната асамблея от НАТО, 13 национални парламентаристи, присъства днес от 8 държави членки на Парламентарната асамблея на НАТО. Целта ни днес е да обсъдим бъдещето на трансатлантическите взаимоотношения за сигурност. Това е една своевременна дискусия по няколко причини. Има ново правителство в САЩ, с президент е, Обама. Екипът му вече даде нов тон на външната политика. Както каза заместник председателя Биден в конференцията за сигурност в Мюнхен миналият месец. Ние ще се ангажираме, ние ще слушаме, ние ще се допитваме. Новото правителство на САЩ се е поставило много амбициозни задачи в световен план. То потвърди своят ангажимент за поддържането на трансатлантич... трансатлантическите взаимоотношения. И ако пак трябва да цитирам заместник председателя Биден, ще трябва да се обнови НАТО. След няколко месеца държавните правителствени ръководители на НАТО ще се срещнат в Страсбург Кел, за да отпразнува 60 годишнината от Съюза. Това ще е добра възможност да помислим какво е постигнал НАТО през изминалите 60 години, но и да се даде старт на процес, който ще доведе до преразглеждане на стратегическата концепция на НАТО. Трябва да се разгледат много важни въпроси. Какъв е смисъл член 5 днес? Как НАТО може да помогне за решаването на новите предизвикателства, като сигурността на енергийните доставки, киберпрестъпленията, климатичните изменения, пиратството. Какво е бъдещето на разширяването на НАТО? На каква основа трябва да се развият нашите бъдещи взаимоотношения? Това са някои от основните въпроси, които ще трябва да бъдат разгледани в новата стратегическа концепция. Същевременно Европейският съюз търси начини да подсили политиката си за сигурност и отбрана. 2009 ще е важна година за европейската отбрана, с редица много предизвикателни мисии от Косово до Сомалия, а вероятно и предизвикателства свързани с забавеното приемане на Лисабонския договор. С развитието на политиката за сигурност и отбрана, трябва да направим така, че тя да не дублира политиката на НАТО, а да я допълва в името на общата несигурност. Изправени сме пред редица предизвикателства, тяхната бройка расте непрекъснато. В тази среда се нуждаем от силно и ефикасно трансатлантическо партньорство. Затова и сегашната дискусия за бъдещето на НАТО и сигурността в Европа е много важна. Ние, като парламентаристи, трябва напълно да участваме в нея. Трябва да използваме максимално периодът за размисъл и обществени дискусии, за да обясним на гражданите защо нашият съюз е уникален и принципен. трябва да възприемем изцяло мнението на гражданите. Парламентарната асамблея на НАТО вече е започнала вътрешни дискусии за бъдещето на стратегическата концепция на НАТО. През 2009 ще се проведат редица от дискусии по всичките въпроси, които споменах. Така трябва да можем да приемем редица препоръки, които, надявам се, ще допринесат за дискусиите на междуправителствено равнище. Надявам се, че дискусията днес ще генерира добри новаторски идеи. Благодаря отново за възможността. Подчертавам още веднъж колко необходимо е да си сътрудничим в името на сигурността в целия свят. Благодаря. Сега започваме Първата част предизвикателствата и възможности в бъдеще, поглед, гледната точка на Съединените щати. Докладчик ще бъде доктор Дан Хамилтън, който е директор на Центъра за трансатлантически отношения във Вашингтон. Той също така е изпълнителен директор на Американския консорциум за европейски проучвания. Доктор Хамилтън е заемал няколко високопоставени длъжности, заместник държавен специален координатор за, за Юго-Источна Европа, заместник директор за планиране на политиката, старши политически съветник на американския посланник в Германия. Той е автор на едно неодавнашно проучване, наречено Възраждане на Съюза в което обоснова теза за по-ефективно атлантическо партньорство. Той ще ни представи експозе от около 10 минути, след което ще имаме 50 минутен дебат. Ако желаете да се изкажете след това, вдигнете ръка. Добро утро! Много се радвам, че виждам тук стари приятели, както каза госпожа председателката. Аз ще представя един доклад, който разработихме съвместно с три мозъчни тръста. Разполагате с резюме на доклада, така че аз няма да ви го чета. Донесах няколко екземпляра от проучването, но тъй като тежи не можах да донеса повече. В проучването беше предшествано от 6-месечно изследване. Ние, не, ние смятаме, че проучването отразява и европейски становища. Срещнахме се с редица служители е, и представители в Европа, така че смятам, че проучването отразява становището и на двете страни от океана. Проучването се фокусира върху НАТО с оглед на предстояща среща на върха. Ние се опитваме да обосновем необходимостта от възстановяване на жизнеността на Съюза. Председателката спомена новия тон, който идва от Вашингтон. Днес аз говоря от свое име. Основното послание е, че в момента има благоприятна възможност, но тя може би няма да е дълготрайна, да намерим ново място на Запада в света с оглед на познати и непознати предизвикателства, пред които се изправяме. Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени днес и кое е характерно за тези взаимоотношения днес, за разлика от предишни? В други части на света въпросът би бил по-различен, именно какво кое е специфичното за трансатлантическите взаимоотношения. Ние трябва, за да отговорим на този въпрос, ние трябва да се върнем към някои основни въпроси. Това взаимоотношение е много важно, по-важно от а, други взаимоотношения, които имаме с а, други партньори в света. Онова, което сме натрупали през последните 6 десетилетия, а, говори за важността на взаимоотношенията. В Европа се говори за аки комюнотер, т.е. европейско общностното достояние, наборът от регламенти, директиви и други документи. Ние бихме казали, че през последните десетилетия се е натрупало и нещо, което можем да, наме, да наречем Аки, Атлантика, норми, документи, консултации, които създадаха онова, което отличава взаимоотношенията между НАТО и Европейския съюз. То определя очакванията едни спрямо от други. През последните години не сме, ние не сме били на висотата на очакванията има обаче едни основни очаквания, които не търпят промяна. Нашите действия не винаги са съответствали на постигнатото, но имаме общи очаквания. Това е много здрава основа, на която можем да градим. Вторият отличителен елемент е, че в днешния свят – за да бъде една глобална коалиция ефективна, трябва да има трансатлантическо споразумение, тъй като а, ние сме в сърцевината на процесите. Ние все още сме много важни, вече не сме достатъчни, но сме задължителната основа а, за изграждане на коалиция, която да, се, която да се заеме с почти всички предизвикателства. Не можем да кажем това за други взаимоотношения. Както каза Джон Байден, новините са и добри и лоши. Можем да решим възосновата на тези прозрения да градим нови взаимоотношения или пък да спорим за говеждо и банани и други. Ние смятаме, че е време да да започнем усилия за, намир, за, търсе, за намиране на ново място. А, изразът глобална война срещу тероризъм вече е старомоден. Да, а, има заплаха от конфликт между държави. Но великите сили днес са в мир и ние би трябвало да градим на тази основа. Но освен стандартният подход, който управлява нашите взаимоотношения през последните години, ние се изправяме и пред многобройни предизвикателства. Не нали смятаме, че партньорството ни е, е в служение да, да се справи с тях. На пър, първото основно предизвикателство е економическата криза. Тя е, отнема енергията, е, тя обесилва страните. Ако не решим този проблем, няма да можем да решим останалите. В основата на споразумението на Г20 е, ще бъде трансатлантическите взаимоотношения, които са задължителни, макар и да не са достатъчни. Много са предизвикателствата. Е, няма да се спирам на всички тях. Ще спра, се спра само на едно и това е устойчивостта. Нашите общества са изправени пред множество предизвикателства които не са обхванати в теорията за сигурността. Например, какво общо между престъплението в киберпространството, тероризма на Ал-Кайда? Това са мрежи, които се опитват да разрушат мрежите на свободното общество. Те не искат да завземат нашата територия в традиционния смисъл. Те искат да създадат хаос в свободното общество и те използват средствата на свободното общество, за да създадат хаос в него ние не разполагаме с онова, което е необходимо, за да се справим с това предизвикателство, както на национално, така и на двустранно, така и на глобално ниво. През последните години ние водим къвги за лична неприкосновеност, данни на пътниците и така нататък, вместо да мислим как да защитим своите общества и да можем да е, създадем онази устойчивост, е, която ни е необходима, за да посрещнем предизвикателства. Тук са задължителни както национални, така двустранни, така и трансатлантически взаимоотношения. Ние сме набелязали няколко области, в които НАТО може да, из... да играе е, подпомагаща роля. И така, ако се запитаме институциите и механизмите, с които разполагаме, могат ли да се справят с изложените от мен предизвикателства, очевидният отговор е не. Ние трябва да ги адаптираме към новия свят. Е, голяма част от вниманието ни е насочена към НАТО, но не бива да пренебрегваме и взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати два са основните въпроса, два са основните проблема Русия и Афганистан. Те ще поставят на изпитание способността на двете страни да работят заедно. Това са непосредствените задачи, непосредствения пробен камък. Взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ. Аз работих по разработването на, дне, на, на, днев, на трансатлантическия дневен ред от 1995 година. Той вече не е актуален и онова, с което разполагаме, не е достатъчно. Днес имаме потребност а и възможността да изградим нова рамка за нашите взаимоотношения, която да има повече стратегически характер. Взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати няма стратегически характер. Ако искаме да постигнем нещо чрез НАТО, взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати трябва да са много здрави. Ето защо нашите мозъчни а, тръстове а, смятат, а, че трябва да се изгради нов тип отношения. Що се отнася до НАТО и неговото място, на най-големият му успех е а, мирният край на студената война. До края на студената война НАТО никога не е участвал в военни операции. Сега обаче НАТО участва в пет операции. Темпото на операциите се засилва, само че в хода на тези операции възникнаха доста напрежения, проистичащи от различията между страните и недостатъчните ресурси. Мнозина биха казали, че Съюзът като че ли малко е загубил посоката си не успява да представи убедително своята нова философия. Ето защо ни трябва нов процес на стратегически на, на, на разработване на стратегическа доктрина. Най-напред трябва да се очертаят предизвикателствата, които да се представят на министерската среща през декември. Предлагаме експер, експерти да обърнат внимание на вътрешната реформа на НАТО. В тази група ще влязат държавни служители от държавите членки и от Брюксел. Това е предложението, което ние отправяме. НАТО днес се нуждае от нов баланс. В продължение на 15 години ние казваме, че а, или трябва да се нагодим, а, е, или пък а, да, да напуснем а, сцената. Ние сме все още на сцената. Ако попитате хората извън тази зала, обикновените хора на улицата, е, какво представлява НАТО, каква е целта му, е, първата реакция, първите им отговор ще бъде ми да ни защитава. Това е прост отговор и е напълно вярен, верен отговор. Ако се замислите за някои от предизвикателствата, които са тук, в у, у дома, ролята на НАТО не е толкова видима. Ето защо ние бихме казали, че ако НАТО е видима в далечни земи, а невидима у дома, предстоят неприятности. Ако не можем да защитаваме собственото си пространство, няма да можем да убеждаваме другите, че сме силни, така че ние настояваме за нов баланс между мисиите у дома и мисиите в далечни територии. Мисиите у дома се осъществяват колективна защита. Нови членове се присъединиха към НАТО и сега си задават въпрос за надежността на член 5. Други казват, че това е пресилено. Но ако в договор се казва, че ако има притеснения в някоя от държавите, ние трябва да се отнесем сериозно към нея. Ето това е солидарността. Трябва да обърнем внимание на гаранциите по член 5 и как да планираме НАТО престана да планира с оглед на член 5. Много държави членки на НАТО съществяват учение без да слагат флага на НАТО. Може би трябва да го правим. Ние трябва да гарантираме на държавите членки, да ги убедим, че гаранциите по член 5 са в сила. Втората задача състои в това, че НАТО може да охранява подходите към трансатлантическото въздушно пространство. Това се осъществява в Средземно море в момента. Ние пречим, ние осъществяваме военноморски операции, които в крайна сметка защитават Европа. И НАТО може да играе роля, с други думи, при осъществяване на а, и осигуряване на устойчивостта и издръжливостта. Третата мисия е Европа, която е самодостатъчна. Ако сме честни със себе си, Европа, към която се стремим, не е Европа, към която сме се стремили, особено пространство между Европейския съюз и Русия не е установено. Хората не знаят какво, какво крие бъдещето и НАТО не, не им помогна кой знае колко. По отношение на мисиите в отдалечени райони, ние трябва да си поставим конкретни задачи и да ги формулираме по ясен начин. На първо място реагиране на кризи. Ако възникне заплаха от отдалечен район, ние трябва да можем да реагираме. Афганистан е примерът в момента, но ние трябва да разполагаме с боеспособността за това установихме на Балканите и в Афганистан, че ако НАТО съществ... извършва тези мисии, има необходимост от мисии за възстановяване и стабилизация. НАТО не играе тук водеща роля, но трябва да разполага с капацитет в тази ситуация да предоставя помощ. И последният елемент на тези мисии в отдалечени райони – НАТО се разпрострява върху много области, което поставя на изпитание неговата сила. Ето защо НАТО трябва да може да работи съвместно с партньори. На първо място Европейския съюз, за да за да осъществява унази функция, свързана с стабилност. В доклада ние очертаваме как много дейностите, които бихме осъществили заедно, ще е, повишат ефективността на взаимоотношенията, стига да преодолеем няколко важни пречки в, една, в едни истински стратегически отношения ние бихме могли да осъществяваме много съвместни дейности, само ако преодолеем някой от сегашните пречки. НАТО и Съединените щати и Обединените нации биха могли да бъдат партньори и по отношение на Афганистан те просто трябва да бъдат партньори заедно с Европейския съюз, за да постигнем успех. Има и други институции, други партньори, с които взаимоотношения трябва да се развиват. Това са мисиите, задачите, на които НАТО трябва да обърне внимание мисиите у дома, вътрешните мисии и мисиите в чужбина, в отдалечени райони. Всички те изискват експедиционни корпуси. НАТО трябва да анализира своята боеспособност и да премахне статичните елементи в своята структура. Ние формулираме препоръки за вътрешна реформа на НАТО. Е, Щама ще ги нахвърлям без да навлизам в подробности. На първо място смятаме, че трябва да се промени правилото за взимане на решения с консенсус. Някои решения трябва да продължат да се взимат с консенсус. Когато едно решение веднъж бъде взето, нациите, които участват в операцията, са онези, които трябва да взимат решение по операцията. Онези, които не участват в конкретна операция, да нямат право на глас по нея. На по-низко ниво на решенията се блокират, т.е. на ниво Североатлантически съвет. И ето защо трябва да се промени правилото за взаимно решение с а, а, консенсус на по-низко ниво. В момента има две, два командни структури в Белгия и Вирджиния. Ние обосноваваме тезата, че командването в Норфък трябва да се ръководи от европеец. Това би променил командната структура на НАТО. По този начин ще променим баланса и in Norfolk. It would tie the, our whole innovation capability together in ways that we don't do today. Um, so we argue for that. Ние също така обосноваваме три съвместни командвания в Европа, Брюксел, Холандия, Лисабон и Неапол всяка една от тези структури ще има функционални области, в които да са специализирани и ще бъдат обучени за ситуации по член 5. И така, че в доклада са разгледани много въпроси. Бих ви посъветвал да го прочетете. Имаме и доста въпроси, свързани с ядрените оръжия. Благодаря ви много и очаквам с интерес дискусията. Благодаря. Миналата седмица Бях с една делегация от групата на социал-демократите парламента в Нью Йорк и Вашингтон. Проведахме проучвателна мисия, за да видим какво ни предстои в близко бъдеще от новата администрация. Общото впечатление бе доста добро, особено що се отнася до контролът върху оръжията, без озаражаването, сериозното намаляване на стратегическите ядрени оръжия, това е много важно, за да се подобри положението с неразпространението на ядрено оръжие. Мисля, че всичко това е много интересно. Добре дошло. Приветстваме и готовността да се водят преки преговори с Иран по ядрения въпрос. Даваме се сметка, че не предлагате сериозна сделка още в самото начало на преговорите. Но искам да попитам следното. Струва ми се, че САЩ и Европа говорят само за иранския въпрос, но САЩ разбират само санкции, когато се говори по този въпрос. Ние искаме американците да се помислите за думата стимулиране. Подходът от две скорости не може да се напише само на хартия, той трябва да се реализира на практика. Второто, което ни притеснява е, че няма ясни перспективи за ратифицирането на цялостен договор за забрана на опитите с ядрено оръжие в Сената. Искам ясно да кажа, това е много важно, за да се започнат преговорите за да се даде началото на процеса за неразпространение на ядрено оръжие. Смятаме, че е възможно да се убеде достатъчен брой сенатори да ратифицират този документ. Няма да говоря по въпросите свързани с НАТО. Те са от ресора на Парламентарната асамблея за НАТО. Моето мнение е, че парламентът има за цел да се занимава с европейски въпроси и има много такива въпроси, които могат да се обсъдят директно с САЩ. Например, ние сме за пряк диалог за сигурност с САЩ в областите, където Съюзът има компетентност. Например, възстановяването на доверието в западните ценности. Това ще се впише в областта устойчивост, която описахте вие. От друга страна, ние сме натрупали практически опит вече, разполагаме и с средства за цивилни мисии и мисии за възстановяване. Това е все нещо, към което САЩ проявява сериозен интерес. Така че защо да не започнем официален диалог със сигурност в тези сфери, където Европейският съюз има и правни правомощия. Последно място. Доколкото разбираме това бе впечатлението ми от миналата седмица. Основният акцент, когато се говори с САЩ за трансатлантическите взаимоотношения, е НАТО и националните държави. Това е факт. Човек трябва да приема фактите, но все пак той може да ги променя, макар и това да отнема време. Споменахте за редица въпроси, където Европейският съюз може да допринесе за трансатлантическите взаимоотношения. Съгласен съм, но какво може да се направи от наша страна, за да се повиши информираността от ваша страна, че Европейският съюз е важен за общия интерес. Споменахте за възможността да се промени правото за консенсуса в НАТО. Договорът за Европейския съюз може да послужи за образец в това отношение, очевидно. Какво можем да направим, за да повишим информираността от другата страна на Атлантическият океан на този въпрос трябва да обърнем. Господин Мамалфа от Италия. Колегите, които ще се изкажат, ако обичат да се изказват в рамките на две минути, за да проведем една добра дискусия. Господин Ламафа, благодаря, госпожо председател. Имаме късмет, че изслушахме речта и представянето на този съвсем нов доклад. Искам да поздравя господин Хамилтон. Госпожо председател, може би трябва да помислим дали да не обсъдим доклада на някои от бъдещите заседания на Комисията по сигурност и отбрана. Заслужава си сериозно да анализираме написаното в доклада. Въпросът ми към доктор Хамилтън е свързан с Русия. НАТО се роди от заплахата, която идваше от Съветския съюз. Все още трябва да не забравяме факта, че ясно трябва да дефинираме взаимоотношенията ни с Русия днес. Нашата инициатива за НАТО има различни инициативи, има разнобой в мненията на колегите. Редица смята, че основната заплаха все още е Русия. Други смятат, че с Русия можем да възприемем един по-различен подход на сътрудничество. Вие просто казвате, че се нуждаем от стратегия на две скорости с Русия. Не мисля, че можем да изградим нова концепция без да си изясним положението с Русия. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това е наистина един много централен доклад, който представихте вие в момента. Аз много добре го, много концентрирано го прочетох и мисля, че този доклад е в традицията на предишни доклади, на доклада, например, на господин Херхашвили. Има и разлики. Във всички случаи това е един централен доклад, който ще играе основна роля за развитието на, централна, на, на стратегията на НАТО, но честно да си кажа, доклада не ми харесва. Много ми е интересно предложението да се премахне над правилата за постигане на консенсус. На консенс. Е, вие казвате, че това е един важен символ на НАТО, консенса, но всъщност вашето предложение да се подкрепят, да се усилят големите държави членки на НАТО, а слабите да се отслабят. И аз мога да си представя, че всъщност, ако става дума за ефикасност, това е доста демократично, но да се изкорми демокрацията, това не е демократично. А, освен това и предложението за опт-аут, за резервите, т.е. държавите членки, а, които да не искат да участват в определени операции и след това да нямат право на глас по отношение на тези операции, това също не е много демократично. И Искам да попитам за бъдещите операции, които вие очаквате, а именно какво смятате, че ще стане в Афганистан? Как ще се разви операцията там? Какви са вашите опции за Афганистан? Дали мислите, че ще трябва да има още борба срещу възстаническите сили там? Дали ще има заостряне? в това отношение, доколкото разбирам, Вашингтон е на това мнение и къде ще се разп... в кои региони ще има операции на НАТО за в бъдеще и в каква форма ще бъдат провеждани те. Освен това, е, дали ще има една стабилизационна стабилизационни войски на НАТО, каква форма ще приемат те, в кои региони ще бъдат разгръщани тези войски. Единственото, което, с което съм съгласен с вас, това е член 5, е, а именно, че член 5 е, губи релевантност, е, защото всъщност НАТО е един, една организация, която трябва да защитава мира и сигурността, то, то тези неща се релативизират в момента. Говорите за мисии в у дома, така да се каже. Това на немски не е добър термин, защото става дума за военни операции тук на място. Това не се посреща добре. Господин Хелден от Турция. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Хамилтън. Докладът генерира доста интересни нови идеи. Имам няколко бележки и въпрос. В доклада описвате днешните предизвикателства и необходимостта от разгръщане на сътрудничеството на по-широка основа, но вие предлагате нов институционален механизъм за трансатлантическите взаимоотношения. До момента НАТО е бил основният механизъм на тези взаимоотношения, може ли да дадете повече информация за какъв тип институции става въпрос дума? Колегата от Германия също спомена и за изменението на правилото за консенсус. Според мен това правило запазва целостта на Съюза. Всичко зависи от правилото за консенсус. Ако се махне това правило, НАТО няма да е вече същото. Така че това за мен е принципно правило за НАТО, което е много важно. Благодаря. Господин Анушкевич от Европейския парламент. Благодаря. Преди няколко години взаимоотношенията между Европейският съюз, Европа и САЩ бяха съвсем различни от това, което се надяваме да бъдат в бъдеще. Относно въпросът за сигурността, това, което направи впечатление е, че в стратегията за сигурност на САЩ въобще не се споменава НАТО. Същото може да се каже и за Европейската стратегия за сигурност. НАТО се споменава само бегло. Изглежда основният принцип, на който ще се градят бъдещите ни взаимоотношения, на който се градиха бъдещите ни взаимоотношения, а именно неразрушаването на връзката от двете страни на Европа бяха пренебрегнати. Сега обаче, според мен, ще решим този проблем. В тази връзка искам да ви попитам какво мислите за призива на госпожа Олбрайт, че трябва да действаме според три принципа. Никакво, никаква дискриминация, никакво дуплиране никакво отделяне и разкъсване на връзката. Така стигам до структурата на НАТО. Вие смятате, че в Сакър трябва да има американец. Там имаше и командващо чисто европейски сили. Обаче сега основният въпрос не е в Европа, в централният щаб. Как ще се осигури ефикасността на САКЕОР при положение, че този орган не може да контролира сили, които според нас трябва да се използват? Вторият въпрос е свързан с Русия. Президентът Медведев Има един доста неясен план да се предефинира характера на нашите взаимоотношения и стратегията за сигурност. Има тенденции в Русия да се разглежда този, диалог, този въпрос по-отделно с САЩ и с Европа. Това е опасно. Ние заедно с САЩ трябва заедно да изградим позиция и да се води евентуално един диалог с НАТО Европейския съюз. Така общо ще можем да разгледаме този въпрос с Русия. Президентът Саркози бе прав, че това трябва да е в рамките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Благодаря. Господин Бяловийски. Ясно е, че бъдещето на нашата планета ще зависи от ефективното и дългосрочно сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Ако вземем като от Предна точка становището на доктор Хамилтън. И аз съм му много благодарен за коража и за прецизността. Всички ние разбираме своята задача като състояща се в това да осигуряваме сигурност. Това въжи не само за обикновените хора. Това означава, че трябва да изясним своите отношения с Русия. И ако вземем предвид идеите на руснаците, че има една географска дага, започваща от Финландия, Беларус, Черно море, непосредствените и интереси на Русия в тази гранична зона – и как можем да осигуряваме сигурността тук, защото много руснаци живеят от другата страна на тази граница. Балтийските страни им съществуват проблеми с Кавказ, но и по време на грузинската криза имаше една сериозна дилема да водим ли война, защото едно село е било нападнато от някой, е, руснаци, не просто кой, някой. Ако обаче не сме сериозни да опуснем агресия в села. Ако допуснем село по село да бъдат завземени, ще бъдем ли защитени? Мисля, че тези неща трябва да бъдат изяснени, за да може това пространство между Русия и Европа да да бъде сигурност. Това изисква ефективно сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Благодаря, господин Виловески. И сега ще дам думата на господин Калабойк от е, Испания. Благодаря, Ана. И благодаря за доклада, който чухме току-що. Аз също се радвам за промените, които в момента се случват в САЩ. Сега имаме по-добри възможности да формулираме нашето трансатлантическо сътрудничество. Имам две мисли, които искам да споделя с вас. Най-напред Афганистан трябва да е приоритет по отношение на сигурността. От десетилетия има сътрудничество при формулиране на основни принципи и изходни позиции между Европейския съюз и НАТО. Но интервенцията в момента именно операциите в Афганистан е именно крайпътния камък, на който достоверността, надежността на нашето сътрудничество може да се изпробва. Какво всъщност трябва да се случи в Афганистан? Ние сме много загрижени. Има много граждани, които намериха смъртта си е, в бойните действия и мисля, че ние трябва да гарантираме сигурността на гражданите в Афганистан, да подобрим техния живот. Тези фактори, от една страна, е, гражданите, които бяха убити в Афганистан и не достатъчното подобряване на качеството на живота в Афганистан. Това са два фактори, които поставят нашите мисии под въпрос. И освен това, мисиите в Близкия изток. Мисля, че това е една ситуация, която въвлича много млади хора а, в тероризма. Както видяхме и през последните години, и в нашите собствени държави имаме такива случаи. В Близкия изток това е една проблематика, която трябва да бъде разрешена из основи. Благодаря, казва председателката Амак Шейн от Обединено. Благодаря. Два въпроса. Дали проблемът общи виждания, общи идеи между Съединения съюз и САЩ че трябва да се предава чрез НАТО или пък проблемът е обща общи виждания между Европейския съюз и НАТО. Имаме общи и виждания. Когато Русия каза 20 000 военнослужащи, 2000 танка, всъщност те не нападнаха едно село, най-голямата инвазия след 1939 година, ние реагирахме целенасочено с обща сел. Отговорът на тези въпроси е не. И ако Европа а, работи възоснова на политиката по най-малки общ знаменател, Трудно е да кажем, че е, НАТО не е съгласен с нас, след като нас е, няма много ясно значение. Второ, глобалната за война срещу тероризма от терминологично, в терминологично отношение беше казано, че е, е устаряло понятие Терористите обаче продължават да искат да водят глобална война. Срещу нас много колеги тук не, не познават играта крикет. Играта продължава пет дни и целта понякога е да се постигне равенство, а не да спечелиш, което е малко трудно разбираемо за онези, които са свикнали а, с футбола. Сега обаче Пакистан не е в а, крикета. И в, а, и в Пакистан, и в а, Индия има страст към крикета. Терористите работят търпеливо и бавно. Те не са нападнали министерство. Те просто взеха си Пакистан част от тяхната самоличност. Ние нямаме стратегия за възстановяване на крикета в Пакистан, защото талибаните сега напускат областите, в които са нашите войски и се местят в Карачи. Нямаме стратегия тук. В Индия военнослужите са половин милион души, повече отколкото във всяка друга страна. В Кашмир 75 000 мюсюлмани бяха убити през последните години. Цялата армия на Пакистан е в западния фланг. Пакистанската армия гледа на Индия Можем ли да разговаряме с индийците стратегически по този въпрос? Последното, което искам да кажа, че ако искаме НАТО да бъде сериозна организация, трябва да поемем разходите. Аз не членувам в клуб, в който не мога да си плащам членския внос. 2% БВП, това, което плаща Америка, трябва да бъде минималната вноска, ако искаш да бъдеш член. А ако не искаш да плащаш тази вноска, добре, но си го признай. Господин Уиканекин. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя а, доктор Хамилтен Председателката каза, се извинява за сбърканото име. Благодаря на доктор Хамилтън за неговото и интересно експозе, въпреки че си задаваме някои въпроси. Ще се опитам да ги представя в рамките на две минути на първо място. Много ми хареса факта, че вие говорите за взаимоотношенията между САЩ и Европейския съюз, а не НАТО и Европейски съюз. Защото Съединените щати и Европейския съюз са двата големи фактора. НАТО ги обединява в евроатлантическа общност. И благодаря ви за говорихте за взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ. Ето и сега стигам до въпроса си. Действително ли смятате, че тъй като има промяна в Вашингтон, всички усетихме, всички четем, смятате ли, че ние вървим към една задълбочена промяна, в резултат на която лидерството ще се замени с партньорство? И това е желанието на Франция. Мнозина в Франция аплодират, въпреки че по вътрешно-политически съображения се противопоставят на реинтеграцията на Франция в НАТО. Сега имаме възможно да изградим много по-солидни взаимоотношения между Европейския съюз и САЩ. Но възниква обаче и следващия въпрос. Ще трябва, вие казахте, че ни трябва нова стратегическа концепция. И втория момент, на който искам да се опра, е отношенията с Русия. Няма да изградим европейска сигурност без Русия. Това няма никога да стане. Много ми се иска да се върнете на този въпрос. Какви инициативи ще предприемем по отношение на Русия? за, в контекста на евроатлантическите отношения. С моята колега госпожа а, Моряк се очудихме, че споменавате новото правило за консенсуса. Когато говорим за реинтеграцията на Франция в НАТО, за нас това е правило, което е недосегаемо. Благодаря. Сега искам да задам два въпроса. Единия беше зададен от господин Бовар, а именно как какво е виждането ви за Русия? Знаем, че нещата се променят много бързо в администрацията на Обама. Беше изпратено едно писмо наскоро, което има сериозни последици за предложението за ракетния щит. Още нещо. Бих искала да знам как се променя мисленето в Съединените щати по отношение на доктрината на НАТО за ядрено възпиране. Какво, е, какво значение ще има това за е, европейските ядрени държави? Ще се опитам ще се постарая да отговоря на въпросите максимално добре. Ще започна с Иран, тъй като това беше в началото. А, пак повтарям, че говоря от собствено име. Не представлявам официално становище. Бих казал обаче, че новата администрация ще подходи по различен начин към Иран. Надявам се, че нашият скептицизъм ще се основава на бивши подходи. Тоест само санкции. Тази администрация казва, че ще започне преки разговори. Така че в центъра на вниманието не са санкциите някои от нашите европейски колеги, които винаги са настоявали за преки разговори, са малко притеснени, защото не знаят за какво ще се говори. В крайна сметка, разговорите с Иран, независимо от европейските усилия, в крайна сметка, Иран иска това, което Европа не осигурява. Това са различни взаимоотношения на сигурност с САЩ. Ето, Съединените щати имат желание да обсъждат този въпрос с Иран, освен ядрената технология и балистичните ракети. Това би било важна основа за дискусии. Смятам, че в момента правителството е много отворено към становищата на Европа за съдържанието на диалога и ще има консултации преди да започне диалога. Трябва да сме наясно обаче, че диалогът няма неограничени възможности. Трябва още една линия на действие, която е не по-малко трудна, даже по-трудна. И тук няма нужда едни от други. По отношение на санкциите ние трябва да се отнасяме сериозно и когато американската администрация започне диалога, ще иска да знае какво на какво е готова Европа, ако не се, на, ако не се постигне напредък по диалога. Съединените щати могат да осигурят някои стимули, свързани с сигурността. Крайната цел обаче трябва да бъде Иран да не произвежда ядрени е, оръжия и да не разработва антибалистични оръжия. Иран трябва да признае съществуването на Израел. Става дума за основни неща, по които трябва да сме едини. Трябва да привлечем Русия, Китай е, и други членове на съвета за сигурност – това, което искам обаче да кажа е, че имаме с, и разполагаме с добра възможност, която трябва да се използва. По отношение на Русия. По много от въпросите бих ви посъветвал да прочетете доклада, тъй като в резюмето те не са обхванати. Има цял раздел за Русия. И така, нашата теза по отношение на Русия е, че трябва да има една двойна стратегия. Русия не е Съветския съюз. Ние не правим това сравнение. Но ако отчетем историята, ще видим, че в миналото сме успявали да, когато прилагаме двояк подход. Тоест, два два елемента, които трябва да се допълват взаимно. Ако руските ръководители казват, че ще решават сериозни въпроси от дома здравеопазване, економика и економически, економическа устойчивост, върховенство на закона, основни права. Ние трябва да им предложим своето партньорство. и да бъдем с тях във всичките им усилия. Това означава членство в международни организации. И така, нашето отношение тук трябва да бъде отношението на добър партньор и подкрепа. Ние бихме искали да започнем амбициозна програма за въоръжен, за въоръжен контрол за контрол на въоръженията. Съединените щати ще играят водеща роля тук, но и, Съедне... но и а, Европейския съюз също трябва да играе роля. В Съединените щати трябва да а, отменим поправката Джаксън. Много са въпросите, които бихме могли да разгледаме съвместно на глобално ниво и по, в това число и по отношение на Афганистан. Много са конкретните въпроси, които могат да станат член от един положителен дневен ред. Заедно с това обаче трябва да покажем ясно, че дневния ред ще се движи в съответствие с някои важни основополагащи принципи, като принципите от Хелзинки – те се отнасят към вътрешното положение в подписалите в държавите участнички. Ако основата на взаимоотношенията е, е приемане на сфери на влияние, тогава трябва да откажем тази, това като основа на партньорство. Тези два елемента, тези две линии трябва да вървят заедно, което не е лесно. Никога не бива да отказваме предложения за съвместна дейност на Русия. Например, по сигурността, архитектурата сигурността. Трябва обаче да разберем какви са тези предложения. Хелзинки е добра основа. Никога не трябва да се колебаем да водим диалог с Русия, но това трябва да бъде въз основата на ясни принципи. Този подход ще изисква по-задълбочени трансатлантически консултации. Няма да бъде лесно, защото някои страни казват, ами вие правите само положителното, забравяте принципите, а другите казват не. Да не се занимава с положителното, да държим на принципите. Дебатът е известен, но той е задължителен. Споменах уражения, контрол. Определено новата администрация ще настоява споразумението да се подпише економическата криза и води до изчерпване на силите, само че тази задача е много важна по всички тези въпроси трябва да сме наясно, на че все още много от нивата в администрацията не са на място си. Сменихме 8000 души и те дори не са започнали процеса. Ще мине една година преди да се окомплектова правителството, така че искам да ви кажа, че все още не сме започнали с истинската работа. И ще ви помоля да проявите разбиране. Въпросите за ядрените оръжия. Uh, uh, ние, това, което ние предлагаме, противоречи на глобалната нула. Всъщност, подхода, който предлагаме, не противоречи на целта глобална нула. Всъщност смятаме, че тази цел е доста добра. Само, че трябва да сме наясно с всички стъпки. Възникват някои детайли. Ролята на ядрените сили в Европа. Говоря от свое име. Основният въпрос е, че оръжията, които остават, са изпълнявали символична възпираща роля. Това е символа на американския ангажимент към сигурността на Европа. Ако се реши тези сили да, да напуснат Европа, това предложение трябва да дойде от Европа. Ако европейските смятат, че възпиращата възпиращия характер на тези въоръжени сили не е необходим, тогава да го кажат. Мисля, че това е дебат, който трябва да се води в Европа. За съжаление, някои от моите колеги в Пентагона могат да проведат своя дебат и да отправят свое предложение, тъй като ръжит са си техни. Би било жалко, но не го изключвам. Те могат сами да си да започнат да водят дебат. И аз мятам, че ако Европа каже смятаме, че тези оръжия трябва да бъдат изнесени, от Европа, тъй като тази връзка вече не е толкова важна, едва ли Съединените щати ще се противопоставят. Смятам обаче, е, че Европа е тази, която трябва да а, даде тона, тъй като става дума за символичен характер на тези сили. по взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ. Възникват много въпроси. Нека да се върна на основната идея. През 1995 година беше създадена нова трансатлантическа рамка, която обхваща четири кошници, така да се каже. Всъщност в основата е, е съвместната оценка, която води понякога до съвместни операции няма ангажимент към задълбочаване на стратегическото партньорство. Ние нямаме а, а, ангажимент едни към други. Имаме ангажимент чрез НАТО, но не между Европейския съюз и САЩ. Що се отнася по стратегическата сигурност? Смятаме ли, че трябва да бъдем обвързани от а, а, солидарност? Може да се говори по съдържанието на този термин. Не говоря за клаузата за солидарност. Смятам обаче, че трябва да се замислим. С Европейския съюз и САЩ не гледат ли едни на други като на стратегически партньори? Ако е така, какво бихме предприели при някаква катастрофа? Необвързаните партньори казват, че при кога, ако възникне катастрофа, няма да останат пасивни. Не можем и да кажем поне това. И не искам да отговарям на въпросите днес, просто смятам, че трябва да се замислим и четирите кошници а, не обхващат някои въпроси, като изразливост, устойчивост економическите и финансови въпроси. Така че много са въпросите, по които трябва да се мисли. Мисля, че трябва да се направи едно проучване, как направихме за НАТО. До декември е хубаво да се разработи един доклад съвместно с шведското и чешко председателство, който да представим на е, испанското председателство. Всъщност испанците създадаха тази, този рамков дневен ред през 1995 година. В устойчивостта и издържливостта, според мен, е много важно много важен елемент на диалога между Европейския съюз и САЩ. Трябва също така да обсъдим съвместните дейности, например хуманитарните дейности и хуманитарната помощ. Бихме искали да ви представим тези проекти. Имаме, имаме идеи за това как нещата да станат по-добри. Попитахте ме какво могат да направят парламентаристите в САЩ, за да има повече разбиране. Аз съм директор на един от центровете, на един от десетте центъра в Съединените щати. И единството, което мога да кажа е благодаря. Благодарение на подкрепата на Европейския парламент успяхме да осъществим своето проучване. Ние осъществяваме разнообразни дейности е, в цялата страна има 10 такива центъра. Много добра инвестиция. Мисля, че парламентарното измерение на взаимоотношенията е слабо и не функционира добре. И знам, че един от авторите през 1995 година беше от, от а, изпълнителната власт. Ако разгледате структурата на Американския конгрес, това не е парламентарна структура. Членовете на Конгреса, дори ако са демократи, а демократите са на власт, не гледат на себе си като на част от администрацията. Те си имат свои приоритети. Това означава, че парламентарното измерение на взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ трябва да се преосмисли. Това е част от процеса, който предлагам да предприемем заедно. Някой попита за другите институции. Взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ са сериозни. Аз не предлагам цялостна реформа. Много са проблемите, които трябва да решаваме е, заедно. Г20, например, в сърцевината си ще бъде трансатлантически. В Г20 се води за дебат за глобалното управление. Как е, да се, е, как да се променят процесите на гласуване и тежеста на гласовете. Аз мисля, че към този дебат трябва да се добави а, думата добро, т.е. към глобално управление. Към глобалното управление трябва да кажем добро глобално управление. of expectation. Basic issues of non-discrimination, transparency, lots of basic issues of principled good governance should govern the global governance debate. So that's a different issue, but it's... Въпросът за глобалното управление е малко по-различен, но е в, много важен по отношение на останалите цели, които си поставяме. Що се отнася до въпроса за издържливостта и устойчивостта? някои от механизмите, които създадахме, не са нови институции, а са групи, за, за да е, решават нововъзникнали въпроси. Например, беше създадена една работна група, която да работи по въпросите на финансирането на терористите. Лионската група беше създадена за да работи по проблемите на престъпните организации. Това не са формални организации, те нямат сграда. В тях влизат неправителствени организации, частни организации. И там, където предизвикателствата имат мрежов характер, ние трябва самите ние да създаваме мрежови структури. Много са възможностите и най-сетне трябва да помислим за субрегионални методи на работа. Черноморския регион а, е, има важно стратегическо за нас. Турция предлага пакта за стабилност в Кавказския район или е, форум. Би трябвало да обмислим този подход. И тук става дума за мрежа, за форум, в която участват различни заинтересовани лица. В Европа е много важно да създадат условия, така че интеграцията, която е невъзможна днес, да стане възможна в бъдеще. В по-широка Европа има проблеми с сигурността. Помните, че на Балканите има, имаше сериозен дебат. Дори някои казаха, че, че това може би не е част от Европа. Най-сетне и от двете страни на Атлантика казахме, можете да се присъедините към нас, но трябва да сами да създадете условията, за да стане това възможно. Така че сега трябва да акцентираме върху условията, а не институционалните въпроси. Помолиха ме да приключа, въпросите са много, ще повдигна само един, който е много важен. Въпреки предупреждението на председателя. Афганистан. Опасностите, които идват от границата между Афганистан и Пакистан, са най-сериозната заплаха за Европа и Америка. Трябва да сме наясно с характера на, на, на това предизвикателство и трябва да се отнесем към въпроса с сериозността, която изисква. Целта е ограничена. Тя не е да създадем демокрация от Джеферсонов тип, а да намалим опасността от терористични действия и, от този район. И целта е ограничена, но за да я постигнем, трябва да се постигнат много по-цели управление, економическата област и така нататък тук не можем да не повдигнем и въпроса за Пакистан. Каква е стратегията на Европейския съюз за Пакистан? Ако Европейския съюз иска да играе централна външнополитическа роля, трябва да се обърне внимание на този въпрос. Не съм чул каква е стратегията на Европейския съюз по отношение на Пакистан. Как, каква е позицията на Европейския съюз към Афганистан? Ня, НАТО няма да постигне успех – ако партньорите му не полагат равностойни усилия. Може би може да поговорим накратко за това. По въпроса за външните мисии когато вътрешните мисии, когато говорим за вътрешни мисии, имам предвид Северна Америка. В миналото да включваш, това беше Германия. Целта на НАТО е да защава Германия. Мисията на НАТО е да защава Германия. Сега, когато говорим за външните мисии, в Германия се води дебат. Да казваме, че вътрешните мисии се ограничава до Европа, е малко странно. И по въпроса за издържливостта и устойчивостта. Моля ви, прочетете доклада. Ние не казваме военните да участват в гражданските въпроси. Не казваме нарушавайте основните принципи, които познаваме. Казваме обаче, че взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ се основават на определени принципи. И НАТО може да изиграе много важна роля за осигуряване на издръжливостта и устойчивостта. Това понятие заслужава много сериозен дебат. Ние съвсем не, не искаме военните да се месят в гражданските въпроси. Благодаря ви. Uh, well, uh, it was a very interesting uh, presentation. Експозето на доклада бе много Интересно, той трябва да се прочете, защото наистина е много интересен. След като чухме какви са новите възможности, които идват от САЩ, но също очакванията на правителството в САЩ към неговите партньори, сега ще разгледаме европейската гледна точка за бъдещето на трансатлантическите взаимоотношения. Лектор по тази част е Мартин Заборски, научен сътрудник към Института за изследвания в областта на сигурността в Париж. Той се занимава с трансатлантическите взаимоотношения, външна политика на САЩ, разширението на Европейския съюз и Източна Азия. Публикувал е доклади по всички тези въпроси. Господин Заборовски има магистрска степен по международни изследвания и има докторат в университета в Бирмингам. Преди да постъпи на работа в института през 2005 година е бил лектор по международни взаимоотношения на европейска политика в университета Анстън. От 2000 2002 до 2004 е бил координатор и директор на Трансатлантическата програма към Центъра за международни отношения в Варшава. Господин Заборовски е и бивш научен сътрудник към НАТО и е гостуващ сътрудник към Института на Европейския съюз за изследвания в областта на сигурността. Имате думата за около 10 на минути. След това ще бъдат зададени въпроси. Заповядайте. Благодаря за мен и за моят институт и е голяма чест, че ще говоря тук. Искам да ви благодаря за любезната погана. Надявам се да положим началото на тенденция, която ще продължи и в бъдеще. Ще бъда кратък. Както и при предишното експозе, тук отново имаме доклад, който доколкото разбирам е раздаден на някои. Нямам достатъчна бройка от копия на доклада, но можете да си го свалите от интернет страницата. Той се различава от доклада на Дан в редица отношения. То е наистина разработка на нашият институт. Тоест, всички сътрудници на института са дали своят принос към разработването на доклада. Те са от различни държави членки на Европейския съюз. Идеята бе тук да представим европейската реакция спрямо основните приоритети, свързани с трансатлантическите отношения през следните години след избирането на Барак Обама. ние се ограничихме до определенето само на абсолютните основни приоритети за Европейския съюз и САЩ. Решихме, че те могат да са повече от 7 на брой и трябва да обхващат както глобалния хоризонтален дневен ред, но и регионалния дневен ред. Седемте елемента са глобално управление и климатични изменения, разоръжаване, неразпространение на ядрено оръжие, Иран, Афганистан, Русия, мирният процес в Близкия изток и реформата на трансатлантическите отношения. Очевидно, за 10 минути не мога да разгледам всички тези въпроси. Ще се спра само на три от тях. Разоръжаването, неразпространението на оръжие, Афганистан и трансатлантическият режим. Разоръжаването и неразпространението, това е въпрос, който ще бъде обсъден и след мен следващият лектор, за него говори и Дан. В доклада приемаме, че опцията за нулево ядрено оръжие ще бъде възприета. Ще бъдат предприяти редица стъпки. Очакваме първите три стъпки да са декларация на САЩ че идеята е да се възпрат другите държави членки да използват, другите държави, извинявайте, да използват е, ядрено оръжие. След това по време на конференцията за неразпространение през 2010 ще се положат усилия да се усилят МПТ. на трето място да се намали броят на ядрените оръжия до не повече от Хиляда за всяка държава. И ако господин Обама получи втори мандат, последната стъпка тогава трябва да е цялостна елиминация на ядрените оръжия. Този въпрос може да ви звучи малко фантастичен, но наистина има визия как да се постигне. Всичко това има сериозни отрешения за Европа. Не съм сигурен, че сега си даваме напълно сметка за дебата, който водят САЩ и какви ще са нашите реакции. Но това ще се отрази върху ядрените държави в Европи, върху статуса на ядрените сили в Европа и върху някои държави от Централна Европа, които са силно превъртени към съществуващото на американски ядрен чадър като средства за защита. Не съм сигурен, че всички ще подходят много ентусиазирано към всичко това. Знаем, че Общественото мнение подкрепя идеята за елиминиране на ядрените оръжия, но, както казах, не съм сигурен, че наистина ще стигне до добро управление. Така че трябва да се подготвим за нещо, което спомена вече Дан. Пентагонът най-вероятно ще тръгне по посока на реализирането на някои политики, които едва ли ще са свързани с това, което ние ще създадем. Просто така ще се случи. Вторият въпрос е Афганистан. Той вече бе засегнат. Ще бъде засегнат и поводи. За мен Афганистан е основен приоритет за бъдещите трансатлантически отношения. Тази точка ще остане на дневен ред за абсолютно всичките посещения с американците. Тя добива все по-голямо значение и това значение ще расте. Гласовете, които чуваме в Европа понякога са, че това е просто нещо мимолетно, което ще отмине. Но аз не мисля, че ще стане така. На някои хора им се ще да си мисля, че ще отмине. Това за мен е основен приоритет. Има ясни очаквания в САЩ, че европейците ще изпълнят своите ангажименти и ще дадат значителна помощ в Афганистан. Мисля, че вече е и ясно, че това няма да стане чрез военни средства, военни пътища. Няма да увеличим военните средства по някакъв съществен начин. Може да има някакво незначително увеличение, но и това не е сигурно. А американците ще увеличат своето присъствие с до 30 000 само тази година. Което означава, че президентът Обама няма да поиска за повече войски на среща на върха на НАТО, защото той знае, че просто няма да бъдат осигурени такива. Мисля, че това вече се разбира от партньорите, но все пак има ясни очаквания към нас да помогнем по някакъв друг начин. Да помогнем в сферата на върховенството на закона, управлението, възстановяването и развитието. И по-конкретно, с политическата реформа, наблюденията по време на избори и обучението на съди. Можем ли да постигнем успех във всички тези области? Не съм напълно сигурен, че има политическата воля в Европа. Нашата мисия в Афганистан не бе успешна и това е меко казано. Ние наистина не се справяме с политическата реформа в Афганистан. Изложени сме на много критики в това отношение. Напомня ни се, че обещахме да направим това по време на конференцията в Бон от преди 8 години. За да подходим сериозно към Афганистан и Европа, трябва да разработи сериозна стратегия. Вместо това има някои плахи стъпки, плахи идеи от някои кръгове тук за начините, по които можем да се изтеглим. Ако тръгнем по този път, трябва да си дадем сметка, че това ще доведе до сериозно отражение върху трансатлантическите отношения и ще унищожи краткотрайната инерция, която сме насъбрали и за която говори Дан. Така че трябва да гледате сериозно на Афганистан. На трето място реформата на трансатлантическият режим. Вече споменахме отношенията между Европейския съюз и НАТО. Контекстът на тези отношения се подобри значително. Първо, по време на вторият мандат на Буш, цялостното отношение към европейската политика за сигурност и отбрана и към Европейския съюз се подобри драстично президентът Буш не винаги му се приписва тази заслуга, но наистина това е факт. И връщането на второ място на Франция в НАТО, което е много добър ход. Относно отношенията Кипър и Турция, това е една от е, пречките. Те продължават да пречат на постигането на значителен напредък. Но както чухме и съм сигурен мнозина ще се съгласят с мен, ако има политическа воля в Европейския съюз и САЩ, винаги ще намерим решение. Не е необходимо да заобикаляме пречките, свързани с турско-кипърския въпрос, а да намерим практически решения, както направихме в Косово. Не е необходимо винаги да се аргументираме с това, че не можем да постигаме напредък, защото съществува проблем, който няма да се реши скоро. Трябва да помислим или как да заобиколим проблема, или как да го решим практически, без да го политизираме. Друг важен въпрос са двустранните отношения между Европейският съюз и САЩ. Насирял е моментът да помислим за реформа на съществуващите структури. Не е на лице добра структура за сътрудничество в рамките на двустранните отношения рамките на тези отношения ще възникнат все повече и повече въпроси. Иран, климатичните изменения, Афганистан. Двустранният трансатлантически дневен ред наистина расте. Факт е, че провеждаме годишни срещи на върха между Европейския съюз и САЩ не е достатъчен, за да реши всичките въпроси, пред които сме изправени. А и всички знаем, че срещи на върха не са достатъчно добре структурирани, не са винаги успешни. И така трябва да измислим някакви решения. Трябва да се дадат предложения, даже още през април, за срещата на президентът е, Обама с европейци тук. Ако не, трябва да кажем на президента Обама, че трябва да видим как да реформираме структурата на взаимоотношенията между институциите. Така стигам до един от въпросите, които вече бяха споменати. Наистина има известна опасност че ако не се институционализират и реформират тези взаимоотношения, САЩ ще си говори само с някои отбрани държави членки. Има ясна тенденция в това отношение към приоритизирането на някои европейски държави проевропейското отношение в правителството на САЩ означава много често да се говори само с три големи държави членки, което е в ущърп на всички останали и в ущърп на Европейския съюз като цяло. Ще спра до тук. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Записала се за изказване Анна Мария Гомеш. Най-напред да реагирам на последното, което споменахте, именно как да се реформират двустранните отношения между Европейския съюз и САЩ. Парламентарните контакти могат да изиграят много важна роля и следва да използваме възможностите, предоставени от тези контакти. В областта на сигурността и отбраната ни вече сме установили, че е много полезно срещите с партньори от другата страна на океана дадаха възможност да избегнем недоразумения. По... И по много конкретни въпроси успяхме да постигнем резултати. Искам да се върна на Афганистан. Мисля, че там и аз съм съгласна с анализа на господин Заборовски. И смятам, че Европейския съюз трябва да види къде са му недостатъците в областта на полицейската мисия бездействията в областта на правосъдието, тъй като от усилията в изграждане на полицейски сили няма полза, ако не се направи нищо в областта на правосъдието. Просто не съществува, няма и опит да се създаде функционираща съдебна система и разбира се по въпросите на възстановяването. Искам да кажа обаче, че когато с Франческо и аз си тръгнахме от Афганистан пред няколко седмици, той каза, че Съединените щати биха взели 70% от Афганистан. Парите. Мисля, че европейците не а, не полагат никакви усилия гражданите, общественото мнение да разбере. Всъщност, ние се борим за общественото мнение. Това изисква нов подход от американската администрация. Трябва стратегическо мислене, както военни действия, но и на ниво възстановяване и изграждане на върховенство на закона. Без това няма да има по-сериозни усилия и много европейски страни ще заплашат да се, ще продължат да заплашват да се изтеглят. Мисля, че Съединените щати носят отговорност за липсата на стратегия Господин Хамилтън попита каква е стратегията на Европейския съюз за Пакистан. Задавал съм този въпрос на господин Солана. Няма такава, само че няма и такава и на, от страна на Съединените щати. Ако има, тя е напълно погрешна. Благодаря, госпожо Гомеш. А сега представител на Европейския парламент. А, благодаря. Приветствам този нов подход на Съединените щати към Европа и готовността им да ограничат едностранните тенденции в полза на многостранните, в които да участва Европейския съюз. Мисля, че това ще ни накара да дефинираме, да формулираме своята собствена обща външна политика – до сега си седяхме спокойно и просто критикувахме действията на Съединените щати, защото нямахме покана да работим заедно. Сега има възможност да работим заедно и аз определено имам големи очаквания. Моите въпроси са свързани с ядрените въпроси руската стратегия, например. Те се отказаха от своят ангажимент да не използват ядрените оръжия като първо средство. Сега те казват, че могат да използват ядрени оръжия като а, първо като първо решение, което ни води на заключението, че конвенционалните сили са слаби. Този проблем няма да изчезне. Ето защо би било малко трудно да си мислим, че Русия би могла да приеме подход, да възприеме нулевия вариант. Израел също едва ли би приел този вариант. Израел също. Сега трябва да сме наясно, че те имат ядрени оръжия, за тях това е въпрос на оцеляване. Смятам, че ние трябва да имаме това предвид, защото то е заложено в договор за неразпространение на ядрените оръжия. Благодаря ви. Господин Лансбергис. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Бих искал да помоля господин Заборовски, един от редакторите и автори на тази много полезна и пространна книга. Гледам четвърта глава. Единият ми въпрос има малко по-специализиран характер. Използват се различни дефиниции, съкръщения. И то едно до друго. CIS, NIS. В единия случай това е Commonwealth of Independent States, т.е. общо независимите държави. и NIS са Newly Independent States, са новонезависими държави. Това съкръщение не е дефинирано. Това нещо различно ли е от CIS? Особено когато ги гледаме едно до друго. И там се говори за процеси на реформи. Реформи в NIS и след това реформи в CIS, така че може ли малко пояснение? Още един въпрос. Това, което не ми харесва, Непрекъснато се говори за това след съветско пространство това означава ли нещо неактуално, като пост-югославско или пост-британско? Не смятам, че Ирландия би била щастлива, ако я нарекат пост британско пространство. Може би би било добре да се преосмисли тази формулировка. По-нататък за нерешените конфликти вие говорите тенденции като националистически политики в CIS, т.е. на Общността на независимите държави. когато говорите за политика на дедемократизация и национализация в общността на независимите държави, в които влиза и Русия. Това отнася ли се и това, което казвате за денационализация, за дедемократизацията и национализацията, отнася ли се към Русия? Що се отнася до повишаването на сигурността, както вие твърдите, това означава ли, че повече сигурност в постсъветското общество не е възможно, като имаме предвид демократизацията и национализацията в Русия? Прав ли съм в своето тълкуване? Русия изключение ли е от тенденцията към дедемократизация – или пък е част от тази тенденция и може би дори източник на такава тенденция. А, сега господин а, Вертем, Вай, Вартем от Турция. Всички сме съгласни, че Афганистан е приоритет. Много са обаче предизвикателствата. Едното от тях е доброто управление в Афганистан – Правителството на Карзай става все по-слабо и корумпирано. Крайната ни цел е властта да бъде прехвърлена на афганистанско правителство след 2, 3, 4, 5 години. Това означава, че имаме нужда от надежно управление, от надежно правителство. Ако афганистанците загубят надежда в своето управление, това би било проблем. Това е въпрос и към двамата оратори. Има ли някаква стратегия, някакви усилия за изграждане на по-добро управление в Афганистан тази година? Ще има избори. Една от нашите цели трябва да бъде създаването и насърчаването на добро управление и добро правителство в Афганистан. Второ, взаимоотношенията между НАТО и Европейския съюз. Ако чакаме да се разреши кипърския въпрос, трябва да чакаме много време. Трябват ни прагматични решения, ни трябват нови инструменти. Но това трябва да се отчете заедно с взаимоотношенията между Турция НАТО, е, между Турция и е, европейската политика за сигурност и отбрана. Турция иска да дава по-голям принос към европейската сигурност, винаги има някакви пречки. Няма да анализирам в подробности, вие ги познавате. Но тези въпроси трябва да бъдат отчитани заедно. Благодаря и аз смятах, че ще чуя нещо за Кипър, но а, вие не казахте. Давам думата на господин Филглер от, от Европейския парламент. Благодаря. Аз имам един конкретен въпрос. Все повече се говори на военно равнище за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. И моят въпрос е какво смятате вие за това сътрудничество и в кои конкретни полета ще се разгърне това сътрудничество и би трябвало да се разгърне и какви форми, конкретни форми ще предприеме това сътрудничество. Хубаво е да говорим за големите стратегически равнища, но хубаво е също така да обменим и конкретни информации за военната област. Каква е вашата позиция по този въпрос? Uh, uh, Благодаря. И аз имам въпрос. В момента имаме нови възможности. Настъпили са световни промени с новото правителство в САЩ и така нататък. Искам да чуя каква е идеята на Европа, каква е гледната точка на Европа по отношение на влизането в Франция в е, структурите на НАТО. Какво означава това за подобряването на взаимоотношенията между Европейският съюз и САЩ? Това е свързано и с Лисабонския договор, неговото одобрение, евентуално забавяне. Това е свързано с подсигуряването на положението Тук говорим за политика за сигурност и отбрана в Европа. Значи от една страна имаме политика, а пък НАТО не е политика, а организация. Така че какво мислите вие за възможностите за промени и развой на събитията? Защото тук обсъждаме въпросите свързани с сигурността. Какво мислите и за економическата ситуация? Това пак е възможност за взаимоотношения между е, САЩ и Европейският съюз. Как ще се отрази това и върху въпросите, свързани с сигурността? Това са въпроси, които нахвърлям за обсъждане. Няма други желаящи да вземат думата, така че заповядайте. Ще се опитам да дам отговор на въпросите един по един, колкото се може по-бързо. Относно парламентарните контакти и взаимоотношенията с Конгреса в САЩ. Институтът на Дан, доколкото разбирам, е спомогнал за създаването на група в Конгреса, която да е посъдне на европейските въпроси. Това определено е стъпка в правилната посока. Има поле и за други инициативи. Според мен можем да помислим да поканим някои членове на Конгреса на срещане на върха с НАТО в Страсбург. Всичко това трябва да се направи, но трябва да подчертаем, че определено трябва да изградим връзка с Конгреса. Не винаги сме обръщали адекватно внимание на този въпрос Доколкото разбирам, делегацията на комисията много добре е успяла да се свържи с Конгреса и с неговия посланник е, лично, но секретариатът на съвета не си е свършил работата в това отношение. Това е един аспект на управлението, който не може да се подценява, тъй като е важен елемент от структурата на цялата система. Просто исках да подчертая това. Относно Афганистан, наистина, както казахте, госпожо председател, имаме различно виждане за рисковете и целите на мисиите. С изключение на една-две държави в Европа, ние участваме в мисиите като акт на солидарност с САЩ. Това трябва да е ясно. За мнозинството от европейците няма заплаха за нашата сигурност от Афганистан. Трябва да приемем, че това няма да се промени и да засилим акцента върху солидарността, доколкото можем, или пък да поработим върху мнението на гражданите. Въпрос на гледна точка, но това е положението в момента. Какво можем да направим, за да подобрим присъствието си? Мисията за налагане на мир е провал, тя не реализира поставените и цели. Няма какво повече да кажем. Много от афганистанците въобще не си дават сметка, че има такава мисия в страната им. Така че трябва да подходим малко по-сериозно по въпроса. Според мен, секретариатът на съвета трябва да се занимае по-сериозно с Афганистан. Не съм сигурен, че той гледа толкова сериозно на въпроса, колкото би могъл. Например, в Вашингтон често чувам, че се нуждаем от специален пратеник в Афганистан. Имаме специален пратеник в Афганистан, който ще получи правомощия и за Пакистан съвсем скоро. Но трябва да се подсилят правомощията за тази длъжност. Или трябва да преразгледаме статута на тази длъжност? С някои колеги в Вашингтон, с които говорих, те ми казаха, че трябва да се разгледа въпроса с Афганистан. Министър Мишкевич е напълно съгласен с всичко, което казахте. Последващият е, въпрос. Това наистина е важно за нас, европейците. Трябва да можем да вярваме, че Намаляването на оръжията в САЩ ще бъде съпътствано и с размерно намаляване на оръжията в Русия. Мнозина не могат да бъдат убедени, че това ще се случи, но според мен то може да стане само при условие, че имаме доверие. САЩ може да реализира тази политика без да е необходимо да се допитва до нас. Господин Лас Бергес, опасявам се, че не мога да дам отговор на всичките ви въпроси. Относно въпроса за терминологията, трябва да се допитам до колегата, който е автор на тази глава. Не искам да казвам нещо, което няма да е точно тук. Предполагам, че има разлика между общото число на независимите държави и ново независимите държави. Например, Грузия не е част от ОНД. Но така или иначе не съм специалист по този въпрос. Относно въпросът дали смятаме, че Русия е тръгнала по пътя на дедемократизацията. Отговорът е определено да, няма съмнение. Русия е тръгнала по пътя към автототалитаризма и така създава и тенденция в региона. Това е жалко. Може би тази глава трябваше по-ясно да изрази и формулира това. Дали това означава, че сигурността в региона е застрашена. Дали сигурността е възможна без Русия? Не съм сигурен. Русия не е демократична държава, но все пак тя е партньор за преговори който проявява интерес по въпросите свързани с сигурността в района. Относно доброто управление в Афганистан, разбира се, има широко разпространена корупция. Политиката на Карзай не очарова всички, тя разочарова мнозина, но ние като европейци Какво можем да направим? Не съм съвсем сигурен какво. Не бих пребързвал да навлизаме в вътрешния политически процес в Афганистан. Това не трябва да го правим. Трябва да помагаме на съдиите по какъвто можем начин. Някои от тях не са достатъчно образовани. Трябва да обърнем внимание на повишаване на квалификацията им. Но така или иначе не трябва да се месим в афганистанската политика. Относно взаимоотношенията между Европейският съюз, НАТО и Турция и, увелича, и участието на Турция в европейската политика за сигурност и отбрана. Съгласен съм с това, което каза човека задава въпроса. От практическа и символична гледна точка Много е важно завръщането на Франция в НАТО. Това е символична стъпка в по-широкият контекст. Независимо, че Франция е оставила на страна от някои структури на НАТО, тя е давала сериозен принос към работата на Алианса. Трябва да отчетем сериозното присъствие на френски военнослужащи в командните структури. Пак повтарям, от символична и практическа гледна точка, завръщането на Франция е много важна и положителна стъпка. Ще спра до тук. Сдавам се сметка, че не отговорих на много въпроси, които бяха зададени. Благодаря доктор Заборовски. Сега преминаваме към последния етап на нашето заседание. Ще говорим за ядрените сили и оръжия на НАТО. Лектора ще бъде доктор Ян Антони, координатор на проекта Преглед на ядрената политика на НАТО на института Сипри в Стокхолм. Той е автор на няколко монографии, книги по ядрени въпроси, уражен контрол и в момента е координатор на проекта. Мога да кажа, че той е автор на едно проучване, което ни беше представено в отговор... проучване поръчано от Социалистическата партия в парламента. Очакваме вашето изложение. Още темата е много актуална като имаме пред неодавашните изказвания на президента Обама и на президента а, Саркози. Ще ви помоля, доктор Антони, а, в рамките на 10 минути да представите своя доклад. Да, благодаря. За мен е привилегия да говоря пред вас. През следващите 10 години, през следващите 10 минути аз ще ще разгледам въпроса за ядрените оръжия с къс обсек на действие в Европа. Въпрос, който обсъждаме заедно с фундацията Фридрих Еберт в Германия. И докладът, който е резултат на съвместната ни дейност, трябва да бъде представен наскоро. Така че аз ще разгледам въпроса за ядрените сили с къс обсек на действие и във връзка с контрол на ядрените въоръжения. Контекста за, обсъж... за... на този въпрос е процеса на рационализация през последните 10-15 години в Англия, Франция и в други ядрени страни. Възоснова на разговори, които проведахме с Международния секретариат на НАТО и в различните столици, не виждам данни близко бъдеще и НАТО да се откаже от характера си на ядрен алианс. Що се отнася до системите с къс обсек на действие, вариантите са много повече. Така че тук ние говорим за бъдещето на тези 400 ядрени оръжия. Не, позна... не знаем точния брой, защото информацията няма публичен характер. Те се съхраняват в Европа, в различни страни. Нямаме официално потвърждение дали тези страни са Белгия, Германия, Холандия, Турция. Възможно е да има все още уражия в Великобритания. Някои казват, че вече не са там, но не е потвърдено. Възможно и е Гърция да е партньор в тази мисия за разпределение на ядрените задачи. Що се отнася до системите с къс обсек на действие, НАТО има ангажимент за поддържане на адекватни ядрени сили в Европа, но този ангажимент зависи от спазването на някои критерии от страна на силите. Това е гъвкавост, и жизнено, за да могат силите да се възприемат като ефективно, като елемент от стратегията на Съюза за предотвратяване на война. Развитието на технологията доведе до възникването на въпроси относно ефективността, жизнеспособността. Вече се осъществява преглед на политиката вътре в НАТО и в в Съединените щати също се прави такъв преглед. Надяваме се, че към края на годината ще имаме конкретни резултати под формата на доклад. И моментът е много подходящ за публична дискусия на тези въпроси, успоредно с вътрешните процеси. Друг аспект на политиката на НАТО, освен въпросите за надежност и гъвкавост, са следните. Подхода на НАТО традиционно се основава на висока степен на солидарност и разпределение на отговорностите. В периода на студената война ядрените оръжия бяха много по-многобройни в Европа и те бяха разпространени в по-голям брой съюзници, но ядрените сили на НАТО от 1991 година насам непрекъснато намаляват. Е, промени се и е, модела на е, разполагане, така че вместо 13-14 системи за изстрелване, броят им сега е 19 и въпросите за солидарност и разпределение на отговорностите са много важни, които е, и трябва да се имат предвид. Спомена се е, общия контекст на уражения контрол. Този въпрос винаги се повдига на конференцията а, за преглед на договора за неразпространение на ядрените оръжия. Съединените щати и Русия се готвят за нов кръг от двустранен, двустранно ядрено разоръжение двустранен ядрен контрол на въоръженията. Смятаме, че има дисбаланс в силите, които са извън оръжения контрол. В НАТО те са 500. 100 от тях са за изстрелване от подводници. В Русия силите с къс обсек на действие са повече от 2000. От руска страна няма прозрачност и яснота за това как изпълняват политическите ангажименти, които поеха през 1991 година във връзка с оръжията с къс обсек на действие, така че ние можем само да правим догадки но този въпрос ще бъде фактор е, при двустранните преговори. С оглед на останалото ми време искам да повдигна някои въпроси. Всъщност мога само да ги нахвърлям. Въпросът, който се... Това, което искам да кажа е, че през следващите месеци ще имаме основание да дебатираме дали да запазим ядрените оръжия в, Рус, в НАТО, ако не, какви промени да обмислим. И това ще бъде част от новата стратегическа концепция за НАТО, документ, който е, работа по който ще започне през следващите месеци, защото има една въз... вече е възприят един език – който може би ще се запази. И според тази риторика ядрените оръждия са ненужни сега и в бъдеще. И може би ще, това е основата, на която ще се премине към глобалната нула в бъдещето. Защо? Трябва да обсъдим каква роля играят ядрените оръжия, за какво са ни и това трябва да стане в контекста на, съществу... на оценката на съществуващата опасност и трябва да кажем, че има някои отрицателни сигнали. По периферията на разширения съюз няколко страни постигнаха напреда към техническа боеспособност, също така и системите за изстрелване на ракети от предишен опит знаем, че проблеми, които ще се разгръщат през следващите 20 години, ще, ще се поставят пред нас следващите 5 години. Промени се поведението на ядрените държави. Има необясним, имаше необясним инцидент в Сирия, така че заплахата, естеството на заплахите трябва да се имат предвид. Ние се опитахме да обърнем внимание на ролята на силите с къс обсек на действие при разрешаване на съществуващите предизвикателства. Оказва се, че те сили нямат никакво място. Имаме емпирични данни от кризи от близкото минало, например първата война в залива. Знаехме, че Ирак работи опити по, яд, по оръжия за масово унищожение. В по-близкото минало мога да цитирам събитията на граница между Пакистан и Афганистан, където една ядрена държава провежда операции в друга ядрена държава Пакистан ядрените оръжия не играят нито положителна, нито отрицателна роля. Те не играят никаква роля. Същата ситуация се наблюдава и по отношение на Иран. Разбира се, присъствието на силите с дълъг обсек на действие е, следва да се отчита. Няма, поне по наши данни, оръжие с къс обсек на действие в района и ако имаше, нямаше да играят някаква особена роля. Също така възникват и някои въпроси от военно-техническо естество, свързани с системите за изстрелване, които се използват при разпределението на задачите. По време на студената война имаше голямо разнообразие от системи за изстрелване. Сега има само една. Това са самолети от различни видове в Съединените щати тези самолети ще продължат да летят и след това ще, след известно време ще трябва да бъдат заменени за Съединените за Европейския съюз нещата са по-различни. Ние ще трябва да вземем решение за модернизация на системите за изстрелване на торнадото и F-16. В момента няма система, която да е сертифицирана за ядрени мисии. Съединените щати няма, нямат желание да сертифицират наличните системи, така че европейските страни ще трябва да поемат инициативата, за да осигурят сертификация на последващите системи за изстрелване. Альтернативата е да се търсят други решения, но единствените съществуващи системи и изискват много сериозни промени. Например, има една френска система, която е част от френската национална възпираща система. Франция обаче каза, че ядрените въпроси ще останат извън рамките на участието и в НАТО. Ще се обсъждат всички останали въпроси, с изключение на ядрените. И така възникват някои много практически и прагматични въпроси, на които трябва да се обърне внимание. Да погледнем съвсем набързо политическото измерение. Споменах въпроса за разпределението на задължението не само страните, които участват в ядрените мисии, но и значи, има ограничение не само на броя на страните, които могат да участват в ядрените мисии, но и върху това кой може да участва в такива мисии. Могат да възникнат и трудности във връзка с това как НАТО да използва ядрените оръжия. Труден сценарий. По време на Съединената война имахме интегриран военен план, който се осъществява по, е, кома, по е, нареждане на гражданското ръководство. Е, по време на студента война нямахме време да мислим как да изглежда плана. Сега ситуацията е различна. Планира се всеки етап преди, по време и след операциите. Въпросът е дали може да се постигне консенсус в този процес – за използване на ядрени оръжия при какъвто и да бил сценарий. Дори в, дори в някои от страните изложени на най-големи заплахи, например Турция, беше много трудно да се получи консенсус за бази за конвенционални мисии за сценари в Близкия е, изток. А ако пък поставим въпроса за ядрени мисии, нещата станат още по-сложни. Друга важна група въпроса е следната. Ако нямаме оръжие, какво ще стане? Някои от тези альтернативи вече бяха обсъдени, като например промяна на типа упражнения които, и учения, които осъществява НАТО, гаранциите за страните, които са изложени на най-голяма заплаха – промените в е, присъствието на Съединените щати в Европа. Това е част от е, групата въпроси, които дават е, допълнителен поглед към въпросите на ядреното възпиране. В заключение, и съжалявам, че бях толкова бърз, направих един много бърз преглед на въпросите. Широките различните измерения на проблемите, които трябва да решаваме, са факт, но трябва да се занимаваме и с по-детални въпроси. Този дебат трябва да се води до края на годината, защото през 2010 година ще се през 2010 година предстоят много мероприятия, стратегическата концепция на НАТО, а, и а, множество други. Основната ми теза беше, че НАТО трябва да води дискусиите по открит начин. Трябва да се получим от последните 15 години, да видим, че НАТО модифицира ядрената си политика по сериозен начин и е ясно, че НАТО няма идеологически ангажимент към ядрените оръжия нито пък нежелание да обсъжда альтернативи, така че трябва в, тази, в този дебат да се влезе а, открито с, и да се подготвим за заключението, че ако не ни трябват, а, просто да се освободим от тях. Благодаря, доктор Антони. Имате думата. Господин Ламалфа от Италия. Благодаря. Господин Антони, може ли да допълни интересното си експозе, като ни запознае с положението с Русия относно разположението на ядрени оръжия, било то с къс или среден обсек на действие. Sorry, now... Thank you. Well, this... Благодаря. ядрените оръжия, тактическите ядрени оръжия, очевидно са въпрос, който често изниква. Искам да ви напомня, че има обезпокоителна информация в печата, че са разгърнати ядрени оръжия в региона на Калининград. Така стигам до въпроса наистина ли е реализуемо, изпълнимо да се разгърнат ядрени оръжия и да се уредят с някакъв тип споразумение, което ще позволи контрол да се види къде са разположени оръжията, какво става с тях, каква е тяхната бройка. Вторият въпрос доколкото разбирам за ядрените оръжия е с нисък доход тук трябва да правим разграничение между класическите и некласическите оръжия и изкушението да се използват некласическите оръжия за разбиване на бункери, да речем. Благодаря. Представител на Турция има думата. Благодаря. Първо относно базите в Турция. Те се използват широко за различни операции, както си спомняте по време на първата война в а, залива. Бе използвана една база за логистично осигуряване, но също и за да се защити Северен Ирак от Садам. бяха използвани турски сили за защита на Северния Иран от Садам. По време на операциите в Ирак, по-голямата част от логистиката се осигурява от Турция. Същото и с Афганистан. Базите в Турция се използва много за този регион. Второ, контекста на ядрените оръжия основният проблем за всички нас и най-вече Турция е Иран. Разбира се, ние сме категорично против разгръщането на ядрен капацитет в Иран, защото ще се промени балансът на силите. Искам да задам един въпрос, който не знам дали е уместен но той е следния. Възможно ли е да подходим по-цялостно към този въпрос и да помолим Израел да елиминира ядрените си възможности, а същевременно да поискаме Иран да не развива ядрени възможности и да помолим Иран и другите държави да признаят Израел. Въпросът може да ви се стори глупав, но аз си мисля, че трябва да подходим комплексно към този регион, а не само да отказ... оказваме натиск върху Иран. Защото Иран казва Индия, Пакистан и Израел имат ядрени възможности. Защо ние да нямаме? Много съм разговарял с иранците, това е техният аргумент. Какво мислите за този подход? Благодаря. Господин Бувар. Euh, euh, Благодаря, госпожо председател. Много ми хареса вашето изложение. Искам обаче да повдигна един въпрос. Вие казахте, че когато Франция се реинтегрира в НАТО, ще запази пълен суверенитет върху ядрените си оръжия. Не искам нашите европейски, и американски партньори да смятат, че това би попречило на връщането на Франция. Същото и за Съединените щати. Американските ядрени сили са национални и са пост и, и си остават под американско ръководство. Ще ви дам само един пример. Когато генерал Дегол поиска, попита, бихте ли ми казали колко са а, американските ядрени глави в Европа, преди Франция да напусне Обединеното командване, американски генерал му е казал, съжалявам много генерал Дегол, не мога да ви кажа, това е тайна. И генерал Дегол му каза, Искам да знаете, че за последен път американски генерал казва на, на френски президент, че не може да му даде отговор и това е една от причините, поради които генерал Дагол реши да изтегли Франция от Обединеното военно командване. Факта, че е, Франция запазва суверенитета си, не, не означава, че Франция ще остане е, по периферията на е, организацията. Благодаря. Всъщност драматургията е много подходяща, когато се говори за френските ядрени глави Въпросът за Франция е много специален. Франция и е ядрената, ядрените въоръжения. Е, смятам, че е, трябва да има разоръжение в тази област и е, когато става дума за френски и британски ядрени въоръжения, в Европейския съюз някак си реагира доста плахо, а пък когато става дума ня... за, за е, ядрено ни оръжие някъде друга, да на, например в Иран, е, в... позицията е по-различна. Може би трябва да се каже, че по принцип трябва да има ядрено разоръжаване. Затова моят въпрос към вас е какво смятате за ролята на френските и британските оръжия в рамките на трансатлантическите отношения? В Германия имаме едно много специално отношение. Имаме една частична, е, частично разположение на ядрени въоръжения, т.е. ние нямаме собствени ядрени оръжия, но на, на територията на Германия има американски ядрени оръжия. Това е доста проблематично. Какво е вашето отношение? Аз е, съм много за това на територията на Германия да няма е, ядрени оръжия и е, Америка да изтегли своите ядрени оръжия на германска територия. според мен доклада на господин Халмани Харкешвили е, се формулира една обща политика от страна на НАТО. Какво е вашето отношение за това, за тази обща позиция, която трябва да се формулира от името на НАТО? В е, самото начало вие описахте, че има толкова и толкова ядрени оръжия. Това е, е централен проблем. Ние нямаме ясна информация колко са ядрените оръжия и къде са разположени. Какви са вашите идеи? Как може да получим конкретна информация? Защото предпоставка за политически решения е именно тази конкретна информация. И накрая, мисля, че е много важно. Центра от централно значение, ако европейската политика иска да е надежна и достоверна, да направи нещо в, по отношение на разоръжаването като цяло и в частност разоръжаването в ядрения сектор. Ако няма други желаящи да вземат думата, аз ще я взема. Подкрепям въпросът, който зададе колегата от Турция. Опасявам се, че ще се стигне до един момент в взаимоотношенията с Иран, когато не можем да пренебрегнем целият е, регионален контекст и факта, че в други държави от региона има ядрени възможности. Индия, Пакистан и Израел. Регионалното измерение не може да бъде пренебрегнато, в смисъл, че фактът, че Иран предприема военна програма за ядрено оръжие, ще доведе и до сходни мерки от другите държави в региона, Близкия изток. Така че създаването на зона без ядрено оръжие в Близкият изток е съществено важен въпрос. Правителството на САЩ вече предприема някои стъпки, които се надявам, че ще бъдат предприяти от е, НАТО на последното заседание на асамблеята в Исландия. Обсъдихме новата стратегия и мисля, че Норвегия повдигна въпроса за преосмисленето на директивата за възпиране на ядерното оръжие. Малко членове потвърдиха, че се опасяват от Иран. Надявам се, че новият подход в е, линията на правителството на САЩ ще доведе до заключението, че просто няма смисъл от ядрените оръжия. Искам да чуя какво мисли господин Антони, но аз мисля, че съпротива оказват две ядрени сили Франция и Великобритания. Европейската политика за сигурност и отбрана въобще не поставя под съмнение въпроса, е, че имаме две ядрени държави. Задавам този въпрос и в контекста на сериозната економическа криза, която ще доведе до задълбочаване на проблемите с бюджета, военния бюджет. Така че ние наистина трябва да се занимаем с предизвикателствата, пред които са изправени. И това няма да стане чрез е, ядрено въоръжение. Тази криза няма ли да предоставя една добра възможност за Европа и за САЩ да преосмислят стратегически политиката си спрямо ядреното оръжие и да <clears throat> елиминират този тип оръжие. Благодаря. please докторанта ни. Благодаря за интересните въпроси. Ще започна от начало. Разполагането на ядрено оръжие в е, Русия, това е наистина изключително важен въпрос. Обединените нации са готови да водят разговори по този въпрос. И има политическата воля на експертно равнище. Мисля, че експертите са достатъчно добре квалифицирани за да водят тези разговори. Но в Русия положението съвсем не е ясно. Има сериозни проблеми в обвената политика т.е. че Русия ще зависи повече от е, възпиращите мерки за ядрено оръжие. Виждаме, че сегашното правителство в Русия сериозно гледа на идеята за дълбока реформа на военната система, която ще е доста болезнена. Русия ще преглътне този горчев хап и според мен това ще ограничи отстъпките, които е готова да направи Русия по време на бъдещите дискусии. В момента има активно разположено 10 000 ядрено оръжие. Ако включим всички тези, които са на резервно въоръжение, бройката ще стане около 20 000. САЩ и Русия, на тях се падат около 90% от е, разполагаемите оръжия. Руският дел е малко над 50 на 100. Обаче, когато навлезем в конкретиката, много трудно е да кажем категорично нещо, особено що се отнася до разполагането на оръжията с кратък обсек на действие в Русия. Така стигаме и до възможностите за прозрачност. Те са пряко свързани с това, което става с ядреното въоръжение в Европа. Един от вариантите е едностранно решение от НАТО, че нямаме нужда от този тип оръжие и ги махаме. Другия вариант е да използваме тези оръжия, за да започнем дискусии с Русия, да видим дали не можем да сключим някаква сделка. Например, политическите ангажименти, дадени на новите държави членки, могат да се превърнат в ангажименти от е, задължителен характер, при условие, че Русия е готова да осигури повече прозрачност. Но можем да обсъдим някакви варианти, с които да Подсилям прозрачността и доверието. Относно Иран, а и Израел, не съм съгласен с това, което каза Дан по-рано. За да се промени ядрената програма на Иран, трябва да се налица два елемента двустранни взаимоотношения между Иран и САЩ. Е други елемент е за иранците е някакъв смислен регионален процес със сигурност. И разбира се, тук европейското измерение няма да има решаваща роля, но можем и ние да дадем своят е, принос към улесняването на дискусията за провеждането на един смислен процес за сигурност в Близкият е, изток. Турция вече играе една конструктивна роля в това отношение. И пак стигаме до въпроса за ролята на ядрените оръжия. Ако искаме да ги гледаме като насредства за възпиращи мерки срещу Иран, ще стигнем до едни антагонистични взаимоотношения с Иран. А Иран и Европа, Иран и Турция, Израел и Иран не са били врагове в миналото. Защо трябва изведнъж всички те да станат врагове? От историческа гледна точка между Иран и Израел е имало известна степен на солидарност по отношение на заплахата от арабските страни. Те са били по-скоро партньори, а не врагове. И така, реализацията на един смислен регионален процес за сигурност е много важна и трябва да помислим каква е ролята, която можем ние да изиграем. Относно взаимоотношенията между Франция и НАТО, Съгласен съм всичко, което се каза. Въпросът е какво ще правим, ако Франция не участва на някои от основните срещи? Винаги можем да намерим някакви временни решения да заобиколим проблема, но няма ли да е по-простичко всички да седнат заедно на масата, когато се води дискусия? Това не трябва да е в ущърп на въпроса за командната структура. Важното е поне да се участва в дискусията. Относно ядреното въоръжение в Великобритания и Франция в контекста на трансатлантическите взаимоотношения. Според мен не всичко опира само до трансатлантическите отношения. Наблюдава се промяна в модела за разгръщане на ядрено въоръжение във Франция и в Великобритания, той трябва да бъде, тази промяна трябва да се отчете. В момента Индия е прекрачила много техническите прагове за провеждането на опити. Проведено е изстрелване на ракети под е, вода. Китай е страна, която модернизира ядреното си въоръжение. Така че Великобритания и Франция гледат на ядреното си въоръжение като на един минимум, който да се поддържа при условие, че глобалната конъюнктура е несигурна. Мисля, че така трябва да погледнем на този въпрос, да не го свеждаме само до трансатлантическите отношения. И така стигам до последната ми идея. Трябва да се води по-широк разговор, Водят се дискусии в контекст на стратегическите оръжия. Това е двустранни разговори между САЩ и Европейския съюз. Водят се преговори и по договор за неразпространение на ядрено оръжие. Това са две важни дискусии, но те не са достатъчни. САЩ, П5 плюс Индия, Пакистан, Русия също трябва да бъдат включени в тези разговори, т.е. да обхванем всички ядрени оръжия, а не само да разглеждаме нещата на двустранна или глобална основа. Благодаря, Антони. Мисля, ще отиваме към края на заседанието, ще дам думата на своя колега за заключителни думи. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на Европейския парламент за това, че организира и беше домакин на днешния семинар. Мисля, че Чухме много интересни експозета и проведахме много интересен дебат. Благодаря на лекторите за това, че насърчиха дебата. Искам да благодаря на своите колега от, колеги от Парламентарната асамблея на НАТО за активното им, активното им многобройно присъствие тук. Очевидно е, че ще продължим да обсъждаме тези въпроси в Парламентарната асамблея на НАТО през следващите месеци. Обичайната практика е председателя на асамблеята да се обърне към държавните и правителствени ръководители в Страсбург и Кел следващия месец без съмнение той ще използва тази възможност да постави акцент върху някои от въпросите, които обсъдихме днес, като актуалността на нашия съюз в трудните времена, уникалния характер на трансатлантическото партньорство – Обикновено казвам, че ние сме осъдени да бъдем партньори. Разбира се, на необходимост, е необходимо да пре, обсъдим, да преосмислим някои от даденостите нашият ангажимент към Афганистан. Подчертавам го, защото, както беше казано тук, европейците, необходимо е европейците да започнат да се отнасят сериозно към Афганистан. Необходимо е по-добра координация между НАТО и Европейския съюз. И разбира се, много важната роля, която парламентаристите трябва да играят по всички тези въпроси, защото ние представляваме хората и би трябвало да обясняваме тези въпроси по-добре. Обеден съм, че тези теми ще намерят отражение и в приноса на асамблеята в процеса на преразглеждане на стратегическата концепция на НАТО. Все още сме в началото на процеса на размисъл, но дискусии като днешната са много полезни. Благодаря ви за вниманието и сега бих искал да закрия това съвместно заседание и да благодаря на Европейския парламент. Благодаря от името на Европейския парламент и под Комисията по сигурност и отбрана да го да благодаря на колегите от националните парламенти, които са членове на Парламентарната асамблея на НАТО и за това, че направих дискусията толкова интересна и полезна. Искам да благодаря нашите експерти, доктор Дан Хамилтън, Мартин Заборовски и Антони за много интересните и потикващи към размисъл доклади. Искам да ви кажа, че ние в Европейския парламент много държим да се учим в областта на сигурността и отбраната, не само защото това е наш дълг в процеса на разработване на общата полит... европейската политика за сигурност и отбрана, защото смятаме, че взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати са много важни, НАТО играе ключова роля. И като подсилим способности в тази област, ще засилим Европейския стълб на НАТО. Благодарни сме. Мисля, че това беше най- съдържателният дебат по, ядреното, по ядрените оръжия, откакто съм тук. Мисля, това е област, в която трябва много да мислим и се радваме, че новите тенденции изискват да съсредоточим вниманието си върху стратегическите аспекти. Друг много важен аспект е економическата криза, която ще промени сериозно вариантите в областта на сигурността. Ние ще носим отговорността да вземем по-добри решения, за да можем да осигурим на гражданите онова, което те очакват от нас. Благодаря на всички. Убедена съм, че в Европейския парламент ще организира и други подобни инициативи.